Good afternoon, dear colleagues. Здравейте, колеги, дами и господа. Добре дошли на нашето заседание, на нашата комисия. Днес с нас е господин Петър Жига, министр на економиката на Словашката република. Благодаря, господин Жига, че сте тук с нас. И в началото на това на заседание бих искала да направя няколко съобщения. Това е обичайна процедура. Извинявам се, господин министър. Трябва да уведомя колегите от Европейския парламент за някои важни въпроси. На първо място, ако няма други коментари, дневния ред се приема без промени. Имате ли коментари по дневния ред за следващите три половин-дневни заседания. С други думи, до утре 6.30. Не виждам. Това означава, че дневния ред се приема. Две съобщения имам да направя. Етикетирането за енергийна ефективност, което е доклада на колегата Тамбурано, се връща отново в нашата комисия ИТРЕ, предвид неформал триалог за преговорите със света. Мандата е, беше прият на пленарното заседание миналата седмица и екипа, който ще води преговорите, ще се оглавява от докладчика. И председателя на комисията е, ще е, също председателства целият триалог и с нас ще участват в преговорите докладчиците в сянка. Тоест, аз ще съм председател на триалога, господин Тамбурано ще е ръководител на преговорите, на екипа водещ преговорите, който ще се състои от докладчиците в сянка. Второто съобщение – Освобождаването от отговорност от бюджета за 2014 година ИТЕР Комисията за бюджетен контрол ще проведе дебат с комисар Каниете относно процедурата за освобождаване от отговорност за 2014 година. Това ще се случи е, в четвъртък, 14 юли, в 9 сутринта. Много е важно всички членове е, на ИТРЕ да знаят, че са поканени изрично. Тоест, получихме специална покана, защото всъщност можем да присъстваме в всяко заседание на комисия в Европейския парламент, когато поискаме. Имаме тази възможност, но този път Комисията по бюджетен контрол ни изпрати специална покана. тъй като ние като цяло отговаряме за ИТЕР. Още веднъж дебата ще е в четвъртък в 9 сутринта и всички членове на ИТРЕ са поканени да присъстват. Членовете на парламента също така са получили имейл за това. Така че, ако сте готови да изслушите колегите от Комисията за бюджетен контрол или искате да се изкажете, защото е възможно да се изкажете на такова заседание. Имате тази възможност. Това бяха моите съобщения. Имате ли коментари? Не виждам. Тогава преминаваме към точка трета от дневния ред. Председателство на съвета на Европейския съюз, посещение на Петър Жига министър на економиката на Словакия. Господин министър, благодаря ви за това, че сте тук. Това е първото заседание на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика от началото на словашкото председателство. Така че това е самото начало на нашето първо заседание по време на вашето председателство. Господин е, Жига има е, е доктор по философия, инженер. Той отговаря за промишлената и, индустриал... и енергийната политика, както и за МСП. И досиетата, които ИТРЕ ще разглежда по време на словашкото председателство, включват рамката за етикетирането на енергийната ефективност и триалога по това досие, европейските статистики за природния газ и цените, цените на природния газ и на електричеството, също така сигурността на газовите доставки. Това е много важно. И ако приключим до октомври погласителната работа, ще можем да преминем към триалога. Също така и механизъм за е, обмен на информация, както и необвързващи инструменти с трети страни в областта на енергетиката. Това е много важно нещо, особено предвид въпроса за е, втечнения природен газ, както и стратегията за отопление и охлаждане. Това също са досиета, които ще разглеждаме по време на словашкото председателство. Имаме час и половина за този дебат. И сега, господин министър, имате думата за вашето изказване. Thank you very much for your kind words, Mr. Благодаря ви за милите думи, господин председател. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, за мен е голяма чест да представя програмата на първото словашко председателство на Европейския съюз. Словакия е член на Европейския съюз от 12 години и много се радваме, че сега имаме възможност да сме председател на съвета на Европейския съюз. Даваме си сметка колко важни са отличните отношения с Европейския парламент и сме готови да работим с вас по всички важни досиета, които се обсъждат и които ще се представят в скоро време. Днес Искам да ви представя приоритетите на словашкото председателство и по-специално основните теми в областта на енергетиката и конкурентоспособността. Ето, това са нашите основни приоритети и мои приоритети като министър на енергетиката. Колегите, отговарящи за далеко съобщенията и изследванията, също така ще ви представят на програмата за телекомите и изследванията днес и утре. Словакия поема председателството в времена на сериозни предизвикателства, в които, с които Европейския съюз се бори, както вътрешни, така и външни. На неодавнашното гласуване на референдума в Обединеното кралство показва, че доверието на европейските граждани в Европейския съюз е подкопано. И е много важно Европейския съюз да си възвърне доверието на гражданите и да се съсредоточи върху дългосрочни решения. Ето защо словашкото председателство смята да надгради от положителния опит и да се съсредоточи върху програма, която да отстрани съществуващите пречки между държавите членки. Искаме да бъдем прагматични прагматични, ще е, се опитаме да преодолеем фрагментацията и ще се съсредоточим върху хората. За да се постигнат тези цели, имаме три, четири основни приоритети. Да засилим европейската економика, да модернизираме и разширим единия пазар в области като енергетика и цифрова економика, да работим към устойчива политика за миграция и убежищата и също така да засилим глобалната ангажираност на Европа. Смятам, че чрез ефективно сътрудничество ще можем да постигнем тези приоритети. Сега позволете да се съсредоточа върху енергийния съюз и върху конкурентоспособността. Първо по енергетиката. За мен политиката за енергетиката е много важна област в нашата съвместна работа и споразумение. Всички ние потребяваме енергия ежедневно, понякога без дори да си даваме сметка за това. Ето защо сигурни, достъпни и устойчиви доставки на енергетика са много важни за благоденствието на домакинствата, конкурентоспособността на европейската промишленост и економическия растеж. 2016 година беше обявена за година за изпълняване на енергийни, Европейския енергиен е, съюз и ние искаме всички да спазим това обещание. Ще продължим отличната работа на холандското председателство и ще работим съгласно работната програма на комисията по няколко важни предложения, свързани а, е, с пет взаимосвързани изменения на Енергийния съюз. Ще работим за солидарност и доверие. Ще засилим мерки за декарбонизиране на нашите економики по един разходоефективен начин и ще подобрим енергийната ефективност и конкурентоспособността. Искаме да засилим разработването на международните отношения в областта на енергетиката също така. Словашкото председателство ще води преговори по един открит и справедлив начин, като е, се стреми да се постигне баланс между трите стълба в европейската енергийна политика. Целите и принципите на Енергийния съюз се подкрепят от съвета на няколко пъти. Тук трябва да кажа, че ценим високо ролята на Европейския парламент и се надяваме той да продължи да бъде толкова ангажиран. Имаме няколко важни досиета, които да разглеждаме и комисията смята да публикува още няколко до края на годината. Словашкото председателство ще се опита да постигне възможно най-голям напредък по всички този, тези много важни досиета. На първо място трябва да кажа, че е, много се радваме е, от резултата от триалога от 15 юни, както и от Корепер 1 от на 22 юни 2016 година. Също така искаме да изкажем благодарност към холандското председателство, към докладчиците и всички докладчици в сянка за изключително ефективното междуинституционално сътрудничество. И така, какви са нашите намерения по съответните досиета? Съвета прие общ подход към предложението за преразглеждане на законодателната рамка относно етикетирането на енергийна ефективност още през 2015 година по време на Люксембургското председателство. А, и приветстваме мандата, даден е, на докладчика, за е, това да се постигне бърз компромис, който да има добавена стойност за гражданите и за промишлеността. Комисията прие така наречения пакет за сигурност на природния газ, относно е, който съдържа законодателни предложения за сигурност на газовите доставки и международното споразум... Е, между, институционално... междуправителственото споразумение в областта на енергетиката. Това стана през февруари. Сигурността на енергийните доставки е, е наш най-висок приоритет. И за това си даваме сметка, че Европейския парламент е изключително амбициозен. Всички сме съгласни, че трябва да има съответствие с европейското право в тази област и, и по-добра прозрачност. При все това, в съвета става ясно, че има различни мнения по начина по който това да се постигне. Холандското председателство успя да състави компромис, който доведе до общия подход на съвета, прият през юни 2016 година. Този компромис се основава на екс-анте оценка на междуправителствените споразумения между, за природния газ и това е значителна стъпка напред. Сигурността на доставките на газ е важен въпрос в много области – Разгледания регламент разглежда много въпроси, където трябва да се доуточни позицията на съвета. Това включва прилагането на принципа на солидарност и принципа на регионално сътрудничество, както и прозрачност при поръчките за доставка на газ. Ето защо очакваме конструктивна дискусия с Европейския парламент по тези въпроси. Нашата цел е да, водим, да започнем преговорите възможно най-скоро. Относно досиетата за енергийна ефективност, които ще бъдат публикувани през есента, нашата цел е да проведем първоначалната размяна на мнения в съвета и след това да имаме дебат за политики на съвета за енергетика през декември. Също така има важен пакет от предложения за управлението на енергийния съюз, но този пакет най-вероятно ще се публикува едва в края на нашето председателство. Затова това е, Колегите от Малтийското председателство ще трябва да организират дискусията по тези досиета, които са изключително важни за бъдещата политика на, за енергетика на Европейския съюз. При все това ще се опитваме да подготвим почвата за тези дискусии, както сме се съгласили в програмата за триото. Нашите колеги от Холандия вече провеждат дебати за новия дизайн на новото, нови начин по който пазара ще изглежда и също така ще разгледаме тези въпроси на неформалния съвет по енергетика утре в Братислава. Също ще разгледаме енергийните е, цени и разходи, енергийната сигурност. И тук, господин председател, искам да ви благодаря за това, че приехте нашата покана да бъдете оратор на нашето събитие в Братислава. Енергийният съюз предполага по-добро сътрудничество както между различните региони в Европейския съюз, така и с нашите глобални партньори. Искаме да имаме по-добър диалог и взаимоотношения с основните енергийни производители, като по този начин ще подобрим енергийната сигурност. Ще обърнем специално внимание на региона на Юго-Источна Европа и страните от енергийната общност. Значението на този регион бе подчертано и в неодавнашната декларация на членовете на Европейския парламент, където се подчерта нуждата от по-добро сътрудничество. Ядрената енергия има важна роля в националния енергиен микс на редица държави членки на Европейския съюз и затова е важно да продължим да гарантираме безопасно и е, устойчиво използване на ядрена енергия, енергия като се гарантира енергийна сигурност. Една от най-широко обсъжданите теми в областта на ядрената енергетика ще е ам, програмата ПИНК за ядрена енергия. Словашкото председателство тук приветства съобщението на Европейската комисия. Целта на програмата ПИНК ще се обсъжда и по време на скорошния план, е, форум за енергетика, който ще се проведе в началото на октомври месец в Братислава. И така, втория въпрос, за който исках, бих искал да говоря днес, е конкурентоспособността. За нас конкурентоспособността и иновацията са едни от най-важните елементи в Европейската програма за растеж и заетост. Много е важно дружествата да се ползват от възможно най-добри условия за тяхната дейност, особено ако искат да са конкурентоспособни в световен план неодавнашната криза в стоманения сектор и също така проблеми от други отрасли показват, че Европа не винаги предоставя най-добрата среда за разрастване на промишлеността. Ето защо трябва да обединим усилията си, за да защитаваме европейската промишленост. Смятаме, че промишлеността има ключова роля в нашите економики тъй като тя е основен източник на заетост в регионите. Освен това, по време на нашето председателство искаме да се работи за политическа цел, цел определена от комисията, за 20% от БВП в Европа, които да проистичат от промишлеността. За тази цел ще се съсредоточим върху три области. На първо място – модернизацията на европейската промишленост. Цифровизацията на промишлеността, особено в областта на малките и средни предприятия изостава в сравнение с нашите световни конкуренти. Приоритет е да се подкрепят мерки, които да са ефективни в тази област. Тук заедно с Европейската комисия ще координираме национални и регионални инициативи за цифровизацията на промишлеността. Смятаме, че по този начин ще се разработят много синергии и ще се улесни процеса за модернизация на промишлеността. За тази цел обаче трябва да се гарантира, че работната сила има правилните умения. Целта ни е да се справим с недостига на умения, свързани с компютърна грамотност и дигитализация в цяла Европа и също така да станем водещи в областта на инициативите за развиване на нови умения. Освен това, смятаме да разгледаме темата за модернизирането на промишлеността по време на неформалната среща на министрите, отговарящи за конкурентоспособността, следващата седмица в Братислава. Следващата област ще е оптимизиране на конкурентоспособността. За да се справим с предизвикателствата, свързани с конкурентоспособността, Европейската комисия с подкрепата на Европейския съюз разглежда като приоритет оптимизирането на конкурентоспособността във всички области на политики. Това означава, че предложенията за политики не бива да подкопават конкурентоспособността на европейските компании и тя трябва да е сериозен приоритет. Последните няколко председателства работят за това от страна на съвета и ще продължим да надграждаме над техните постижения. Словешкото председателство иска да работи за оптимизацията на конкурентоспособността в полза на европейските дружества. Смятаме е, да работим по досиетата, които са най-важни за конкурентоспособността, единния пазар, енергийния съюз, цифровия единен пазар и програмата за по-добро законотворчество. Освен това, смятаме да открием някои секторни дискусии в, по време на съвета за конкурентоспособност, които са различни по характер. Преди малко споменах е, от, от сектора на стоманата. Промишлеността е изправена пред редица предизвикателства в много области, например в областта на тър... политиката за търговия или за измененията на климата. Това ще са много добри примери за разглеждане на подхода за оптимизиране с конкретен фокус върху дадени сектори. И не на последно място искаме да разгледаме индустриите, които са много енергоемки. Вече споменах стоманата, но ще разгледаме и разходите на енергетиката и цените на енергетиката. Споменах вече неформалната среща на енергийните министри утре и други ден в Братислава. Сега позволете да дам някои е, подробности за това какво искаме да постигнем по време на нашето председателство в някои други области, свързани с конкурентоспособността, които са е, малките и средни предприятия и по-доброто законотворчество. Относно МСП, трябва да се подчертае, че за да имаме успешна програма за конкурентоспособност, въздействието върху МСП е изключително важно. Искаме да има по-добри условия за тяхната работа и това ще е приоритет за словашкото председателство. В, този контекст настоящата политика за единия пазар и цифрови един пазар са две от многото инициативи за подобряване на положението на МСП. Председателството ще продължи да работи за интересите на МСП в конкретни области, например достъп до финансиране, достъп до пазари, по-добро законотворчество и умения. Освен това, искаме да провеждаме годишно, годишна проява, свързана с работата на МСП. Тази асамблея ще се проведе в Братислава през ноември месец и смятаме, че това ще предостави е, солидна рамка за дискусиите за работата на МСП за в бъдеще. Относно програмата за по-добро законотворчество, трябва да имаме законотворчество, което е, да позволява повече иновации и това е приоритет за Словакия. Много важно е това от гледна точка на економическия растеж и заетостта е, да може да имаме висококачествени европейски норми, които да отговарят на съответните цели и да не поставят ненужна тежест върху бизнеса, като те се изпълняват при минимални разходи. Също така ще се съсредоточим върху изпълнението на пакета за по-добро законотворчество, прият миналата година. В тази област между институционалното споразумение за по-добро законотворчество е много важно. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, Словашката република и моите, моите колеги са готови да положат всички усилия, за да постигнем положителни и осезаеми резултати в областта на енергийната политика на Европейския съюз, на конкурентоспособността и в други области, където е необходимо да се постигне повече напредък. Ще водим преговорите по един честен начин и очаквам съвместната ни работа в полза на всички европейски граждани. Благодаря ви за това, че подкрепяте и споделяте нашите приоритети и с удоволствие ще изслушам вашето мнение относно програмата на словашкото председателство, която току-що представих. Благодаря ви за вниманието. Much, Благодаря, господин министър. Благодаря за направеното изложение и направените предложения за следващото полугодие. Готови сме на сътрудничество с словашкото председателство. Благодаря и за осъществената подготовка, тъй като ние с вас се срещаме не за първи път. Вие представихте вашето правителство, лично аз и моите колеги и въобще нашите колеги от е, председатели на различните е, парламентарни комисии участваха в тях, така че ви благодаря. Сега да пристъпим към изказванията от представителите на политическите групи. От името на е, групата на социал-демократите има думата госпожа Вернер. Благодаря, господин председател. Нима вече ми дойде реда. Благодаря за чудесната презентация и за готовността да работите в тясно сътрудничество с нас. Това е особено важно във времена като настоящите. Европейските граждани очакват от нас решения и с това стигам до първия въпрос, който ме интересува. Енергийна политика. Започват е, тристранните преговори по енергийното етикетиране, енерджи лейбелинг, Нашата политическа група, но и в комисията сме говорили за това и миналата седмица в Страсбург стана дума. Ние сме е, заинтересовани да се получи бързо е, нагаждане рискелинг, за да може може то да достъпно за нашите съграждани. Но, както разбирам в съвета, нещата доста са смекчени, т.е. предвижда се доста по-дълъг преходен период, което за нас не е добро решение. Искам да чуя вие какво мислите, как си представяте тристранните преговори и какви компромиси замисляте. Втората тема, която ме интересува е следната. Споменахте целта 20% от БВП и това е чудесно. Това е цел и на Европейската комисия. Темата е много важна, тъй като целта 20% заема важно място в Европейската програма за действие и нашия дневен ред. Мисля обаче, че е важно да не подхождаме хоризонтално при реиндустриализацията, а да очертаем отделни отрасли, отделните отрасли

и да помислим каква е необходимата подкрепа за тях от Европа. Вие говорихте за малки и средни предприятия, за конкурентна способност, а но смятате ли да подходите и вертикално към отделните отрасли, както например железопътния транспорт и цялата промишленост свързана с това? Имаме резолюция по този въпрос. Трето, решението, решението на Европейската комисия относно пазарния статут на Китай. Това се попада във вашето председателство, е, специално е, с предвид съществуването на голямо добивно предприятие в е, Словакия. Е, отправят ви се упреци, че не противодействате на дъмпинга. Сега ние смятаме да окажем влияние по този въпрос. Каква ще бъде вашата роля в дебата за пазарния статут на Китай като пазарна економика и как ще работите за запазване на работните места в Европа? Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега госпожа Заборска от името на политическата група на е НП. Благодаря, господин председателю. Господин министър. Аз самата съм от Словакия и с радост ви казвам добре дошъл в нашата парламентарна комисия ИТРЕ. Бих искала да ви благодаря за представянето на програмата на Словашкото председателство. Очертаните от вас теми са изключително актуални, включително и към момента в нашата парламентарна комисия. Имам два въпроса, господин министр. Тъй като аз съм докладчик в Сянка, за въпросите за кръговата економика. Искам да попитам каква е позицията на словашкото председателство по тази тема включително и повторно използване на отпадъците. И второ, словашкото правителство прие програмен документ на Словашката република и там става дума за задълбочаване на връзките между Паричния съюз и единния пазар включително е, по отношение на производството на суровини, но вие ще под, подкрепяте паричния и данъчен и фискален съюз. Какви са вашите виждания за доклада с а, е, групата, с, с е, Европа? Сега от името на ЕКАРЕ е, е, господин е, Зеневски. Благодаря, господин председателю. Ще се възползвам от сходството между чешкия и словашки език и ще говоря народния си език. Е, много е, се радваме, че малко след поемане на председателството заставате пред нашата толкова важна парламентарна комисия. Тук обсъждаме въпроси на промишлеността и економиката на целия Европейски съюз. С интерес прочетох програмата на словашкото правителство. Казаното от вас относно прагматизма в економиката, ми се струва много важно. Всички ние осъзнаваме колко, колко сложни времена преживяваме, не само поради събитията във Великобритания, но и предвид контактите ни с САЩ и даването статут на пазарна економика на Китай сложни теми. И аз се радвам, че вие споменахте и енергийния съюз и снабдяването и безоп... сигурността на газовото снаб... газовите доставки. От опита знаем и от историята знаем, че Словакия има богат опит в това отношение. Вие сте транзитна страна на транзит и сте близко до източниците на газ от Русия и транзита през Украина. Как според вас може да се помогне за упростяване на търговията с течнения природен газ? Европейския съюз има въпроси за решаване и много си мисля, че това е въпрос, на който вие отдавате приоритетно значение. Важно е и казаното от вас относно модернизацията на европейската промишленост предстои ни сериозна дигитализация и колегите, които говориха пред мен, преди мен, го споменаха. Как оценявате вие и положението с предоставяне статут на пазарна економика на Китай. В края на вашето председателство нещата ще се заострят. Знаем, че няма да е лесно. С интерес очакваме да видим как вие като страна председател ще подходите към този въпрос. Въпросът е сложен и в никакъв случай не може да се разглежда в черно-бяло. Процесът не е лесен в края на годината ни предстои наистина много сериозна работа. Още веднъж благодаря за изложението ви. Високо оценявам опита на Словакия, натрупан в тези области. Вашия опит е, в е, момента е изключително ценен и мисля, че вие ще имате пионерска роля за бъдещето. От името на цялата ни политическа група ви благодаря и ви пожелавам на добър час. Шест месеца не са много време тъй като второто полугодие винаги е по-кратко поради вакансията. Мога да ви уверя, че ще получите пълна подкрепа и помощ от нас. Председателят, благодаря за изказването госпожа Калас от името на АЛДЕ. Благодаря, господин е, министър, министр, за вашето изказване. Очертахте два приоритета е, е, енергетика и цифровизация. Каква връзка виждате вие между тези две теми? защото ние говорим за цифровизацията като даденост, използваме енергийните инструменти, цифров, цифровизацията в енергетиката. Как смятате да работите вие? Втория въпрос отново във връзка с казаното от вас за е, енергията. Вие говорите за цени и за разходи в енергетичния сектор. Какво означава това? Регулиране на цените или предлагане на до, документ по тази област? Как бихте обяснили? Благодаря, казва председателят госпожа Лопес Бермехо от името на ГОЕ. Благодаря, господин председателю. Благодаря на господин министър за неговото изложение. Искам да се спра на две важни теми за промишлеността и енергетиката. Плана Юнкер и споразуменията за свободна търговия. Днес е, научаваме все повече неща за ТИТИП. Очевидно комисията иска да използва тези преговори за да се застъпли за фракинга и да въведе практики, които съм сериозно, представляват сериозна екологична заплаха. Ако, например, те са свързани с добивът на природен газ и нещата бъдат оставени за решаване на арбитражи, това ще отвори вратите на международните концерни става дума за все по-голяма енергийна зависимост. Нищо не чухме за енергийната ефективност, за намаляване и използването на изкопаемите горива. Това ме тревожи. И още нещо. Ще работите ли за това всяка държава членка да може да решава суверенно за, по въпросите за енергийната си независимост с право на блокиране на споразумения. Как, например, може да се допусне вноса на изкопаеми енергоисточници и едновременно с това да намалява вредните емисии? Нещата са пряко свързани. Екологи, политична, екологичната политика, политика в областта на труда и споразумението за свободна търговия. Как ще работите по този въпрос? Либерализацията на свободната търговия с Китай ни тревожи. Търговската политика води до дъмпинг, социален и економически плана Юнкер, освен това. Много възторзи се изказаха, но е, тук отново се стига до традиционната политика на Европейската инвестиционна банка. Имаше успех, известни успехи, но е, е, това е свързано и с рискове за общността. Искам да ви попита, Искате ли да има инвестиционен план за Европа за увеличаване на бюджетните средства за насърчаване на инвестициите в собствената индустрия, вместо да работим за интересите на банките. Председателят благодаря от името на ЕФДД господин Тамбурано. Уважаеми господин министър, мога да се присъединя към въпросите на преждеговорившите колеги. Е, събитията в последно време, време специално Брексита и статута на пазарна економика на е, Китай. Мисля и за вноса на е, енергоисточници. Дали това отговаря на целите на Европейския съюз в областта на климата? Въпросите вече бяха поставени от преждеговорившите колеги, което сочи, че независимо от политическата си принадлежност, ние реагираме сходно на темата, да речем, е, споразумение за свободна търговия Говорихме неодавна по въпроса и специално от ИТИП изтече информация за, в областта на енергетиката. Ако това се потвърди, каква ще бъде вашата позиция? Е, ще има ли сближаване в посока на общ енергиен пазар? това ни е известно, но знаем колко е труден законодателния процес, когато трябва да примирим интересите на държавите членки и европейските институции. Всичко това е един дълъг и сложен процес и в крайна сметка е трудно да се обединим около един текст, а и пред вас стоят пряко избрани представители на европейските граждани. Ако искаме един е, енергиен етикет за цяла Европа, ще се изправим пред сериозен проблем първо може да се окаже, че целият процес е излишен. А, ние като представители на европейските граждани се интересуваме. Казах вече преди минути научих тази информация за ТИТИП. Ще я потвърдите ли? Председателят, благодаря колега. Това е първия кръг от въпроси, господин министър от представителите на политическата група, групи, така че ви моля за отговор. Благодаря, господин председател. На първия въпрос на госпожа Венер ще отговоря на словашки на всички въпроси, тъй като искам да използвам матерния си език. Вие попитахте за етикетирането и за 20% индустриализация. Следващият въпрос беше пазарният, статуса на пазарна економика на Китай. Ако ми позволите, искам да отговоря на въпроса за етикетирането. Предложението ние смятаме, че е стъпка към опростяване на сравняването на предлагането на доставки на енергия за нашите граждани. Е, смятаме да работим конструктивно и да постигнем добро политическо споразумение. Ние смятаме също така, че ще успеем да създадем доверие между парламента и съвета. Смятаме, че ще може да работим в добра атмосфера. На 26 ноември миналата година съветът одобри предложение, на което ние стъпваме в тристранните си срещи. Ние оценяваме работата на Европейския парламент. Господин Тамбурано бе докладчик по това досие. Ние приветстваме неговия доклад. Включването на всички договори се основава на взаимно доверие – словешкото председателство ще се опита да постигне добри резултати по тази задача. Надяваме се, че ще постигнем компромис, който ще може да влезе в сила и ще вземе предвид въздействията на промишлеността. Това е за етикетирането. Сега, що се отнася до 20% дял на промишлеността в БВП. В Словакия ние имаме 27% дял на индустрията в БВП. Съветът и комисията искат да увеличат този дял. Мисля, че това е правилната стъпка, особено по време на криза, защото в времена на криза заетостта, създадена от промишлеността, осигурява устойчив ръст. Така че ние ще се опитаме да подкрепим всякакви предложения в тази насока, било то от комисията или от парламента. Ние смятаме да подкрепим всички предложения, които ще целият увеличаване на дела на индустрията в БВП. Сега статуса на пазарна економика за Китай. Смятам, че този въпрос бе повдигнат от няколко колеги. Господин Тошеновски зададе този въпрос. Госпожа Борнео също. Господин Тамбурано, също засегна въпроса. Ние ще разгледаме въпроса много внимателно, защото ако този статут на, на Китай бъде признат, ние като страна ще сме поставени под голям риск. Естествено, въпросът ще се обсъди на различни форуми по време на словашкото председателство, е, извинявайте, Словенското председателство през декември, през октомври ще има такива форуми и решенът ще, е, въпросът ще бъде решен през декември. Надяваме се, че ще може достатъчно да защитим европейската економика. Този въпрос ще бъде решен на най-високо равнище. Това значи на равнище държавни или правителствени ръководители. И доколкото знае аз, доколкото аз съм осведомен, решението ще бъде подготвено през октомври. И както казах, нашите мерки ще целят достатъчна защита на Европейския съюз. Госпожа Заборска, благодаря ви за вашите въпроси. Що се отнесе до кръговата економика? Това е, може би, въпрос, който трябва да бъде зададен не на министъра на економиката, а на министъра на еко... Еко... екологията. Аз обаче изпълнявах тази роля преди, така че ще се опитам да отговоря. Смятам, че всички мерки в този пакет ще подпомогнат сектора и промишлеността. Ние имаме предвид глобалната економика тук и смятаме, че схемата за търговия с емисии ще помогнат за постигане на целите за намаляване на емисиите от парникови газове. В Братислава скоро ще се срещнат министрите на екологията, на природната среда и те ще се занимават именно с тези въпроси. Кръговата економика, защитата на околната среда. Това са приоритети, които са също приоритети на нашето председателство. Сега по отношение на управлението на бюджета, смятам, че това са въпроси, които засягат работата на министри, министъра на финансите, така че предлагам да зададете този въпрос към него. Сигурен съм, че той ще ви отговори чрез нашия представител. А сега на господин Тушеновски мога да кажа, за междусистемните връзки и за газовите коридори. Мога да ви кажа по този въпрос, че солидарността е много важна, особено по време на криза. Солидарността е един от най-важните принципи, които могат да ни помогнат да преодолеем недостига в доставките или пък прекъсването на доставките. През 2009 година, за първи път от 30 години в Словакия имаше прекъсване на доставките. А ние бяхме едни от първите, които пострадаха и които трябваше да се справят с тази криза. В това време солидарността много ни помогна. За много е важно да може да се обръща потока на снабдяването. Естествено важно е механизмът на солидарност да взема предвид и характеристиките на отделните пазари, а също така да се занимава и с въпроса за компенсациите – Днес говорихме преди това заседание на, с господин Бузик и с други колеги за сигурността на газовите доставки. Говорихме и за солидарността. Що се отнася до регионалното сътрудничество и сътрудничеството между държавите членки, аз застъпвам тезата, че трябва да има гъвкавост при определянето на регионите и при съставянето на плановете за спешни ситуации. Държавите членки трябва да надхвърлят своите национални подходи и това би означавало пробив на равнище на съвета по посока на едно общо споразумение в съвета. Надявам се преговорите в съвета и с парламента да завършат под наше председателство. Словакия заедно с Германия, Чехия, Полша задълбочава своето сътрудничество в региона, но смятаме, че в това регионално сътрудничество трябва да се разшири и с Австрия. Това би ни позволило диверсификация на маршрутите, Същото се отнася и за Унгария. Що се отнася, значи, до Регионалното сътрудничество би трябвало с по-голяма гъвкавост да определим регионите. Би трябвало по време на тези споразумения да може да уточним нашите цели в рамките на, на, на сътрудничеството между регионите. Сега въпрос за пазарния статус на Китай. Отново на него отговорих. Госпожа Калас ме попита за енергийния съюз и за инструмента за свързване на Европа и за дигиталния дневен ред. Попитахте ме за енергийните цени, цените на енергия. Смятаме, че енергийният съюз ще създаде синергия между различни области, като например екологията, климата, цифровизацията, всички тези области на политики. Постигането на целите ни трябва да е възможно на економично, като вземем предвид конкурентоспособността. Що се отнася до цените на енергия, утре и други ден ще има неформално заседание на министрите на съ... от съвета в Братислава и ще се говори именно за ценообразуването в областта на енергетиката, както и за достъпа до доставки на енергия. Така че с този въпрос е, ние ще се занимаем по време на нашето председателство и то в дълбочина. По отношение на климатичните промени, ще се опитаме да създадем предварителни условия за прехода на нашите общества към ниско въглеродна и ефек... ефикасна економика. Potom bola Otázka od pani mm, poslankyne Бернехо. E, otázka bola... Сега на госпожа Бернехо. А, имаше и въпрос за това дали Словакия би подкрепила решението на Кращаните за това как те виждат енергоснабдяването. По отношение на ТТИП, ние не искаме да отслабваме правилата, не искаме да отслабваме конкурентоспособността на Европейския съюз. Ние трябва да използваме всички възможности, които имаме като единен пазар. В същото време, ние съзнаваме нашите ограничения като съюз. Не бива да се да впускаме в прибързани решения при преговорите, това е ясно. И аз смятам, че преговорният екип има задачата да защити нашите интереси. Втората част на въпроса, а именно дали гражданите трябва да могат да решат приоритетите в енергийната политика и енергоснабдяването. Мисля, че някои държави членки че всички държави членки вземат своите собствени решения по отношение на техния енергиен микс, тъй като всяка държава членка има специфични условия. Ето, например, има държави, които имат много голям капацитет да използват соларната енергия, вятърната енергия, докато други разчитат предимно на ядрената енергия. В момента всяка държава членка съставя своя собствен енергиен микс. И отново за статуса на Китай. Вие говорихте за заетостта, за правата на трудещите се. Ние ще подкрепим всички съвместни решения. И ние ще защитим конкурентоспособността на пазара и на европейските предприятия. Последният въпрос беше на господин Тамбурано. Мисля, че аз вече отговорих на поставените от него въпроси. Но ако съм изпуснал нещо, извинявам се. И смятам, че през следващите месеци на нашето председателство ще може да задълбочим е, нашия диалог на двустранни, на двустранни начала. Естествено, тук имам предвид официални или неофициални заседания и разговори. Аз оставям на ваше разположение, естествено и при втория кръг въпроси. Благодаря ви. Председателят благодаря. Благодаря за вашите отговори господин министр. А сега искам да дам думата на господин Рубик. Благодаря. Благодаря, господин министър, за, вашите, за вашето изказване, за вашите обяснения. Всяко председателство има нови инициативи. Това е чудесно. Вие сте добре дошли и тук при нас. Вие казахте в началото, че ще има конгрес за малките и средни предприятия – в Братислава. За нас би било интересно да чуем Какво смятате да направите по отношение на финансирането на малките и средни предприятия? Това за нас е важно за следващата финансова година. Имаме Хоризонт 2020, инструмент, чрез който смятаме да подкрепим МСП-тата мислим и за интернационализацията на Еразъм. Имаме и една друга програма, която цели да подкрепи мигрантите предприемачи. И също така имаме акта с единия пазар. Та моят въпрос е, мислите ли, че словашкото председателство на този конгрес може да постави приоритети и акценти за по-добро и по-ефективно използване на тези споменати от мен програми. Благодаря. Други колеги, които да искат думата? Аз също искам да задам някои въпроси. Like Господин министр, искам а, да ви обърна внимание на схемата за търговия с емисии. Това е обикновено тема, която разглежда Комисията по околна среда в нашия парламент. Тя е водеща по тази тема, но ние също, разбира се, като е, имаме отговорност е, като гласа на европейската промишленост и малките и средни предприятия. За нас е много важно да избегнем изтичането на въглерод, промишленото изтичане или изтичане на работни места. И цялата тази дискусия ще се води и по време на вашето председателство, така че интересуваме по-общо е, коментар от вас от гледна точка на промишлеността. Какво е мнението ви? Какво може да се направи, за да се, изгуб... за да се избегне е, намаляването на конкурентоспособността? в, на Европейския съюз. И в продължение на въпроса на господин Рюбик, искам а, да кажа какво може да се направи в рамките на Европейския акт за малкия бизнес, защото това е много реалистичен инструмент, защото тук говорим за реалната економика, за малките и средни предприятия в промишлеността. И в, в продължение на въпроса на колегата от Обединената левица. Въпросите за енергетиката и връзката им с трансатлантическото споразумение за партньорство и инвестиции, за търговия и инвестиции. Знаем, е, че в САЩ енерги... цените на енергетиката са много по-низки, отколкото в Европейския съюз. И преди да приключим преговорите по ТПТИ, ще е важно да се отворят европей... американските граници за износ на енергийни продукти. Това ще зависи и от дискусиите, които ще се проведат между САЩ и Европейския съюз. И Какво ще направи словашкото председателство за отварянето на тези граници преди да се приключат преговорите по ТПТИ? Защото ако отворим границите по силата на партньорството между САЩ и Европейския съюз, сигурно Европа ще е потърпевша от тези разлики между цените на енергийните продукти, по-специално на природния газ. Това ще е убийствено за някои от нашите индустрии. Та, какво е вашето мнение по тези три въпроса, които откроих? Има ли други желащи да вземат думата? Не виждам. Тогава, господин министр, имате думата за отговор. И, и също така да направите е, заключителни бележки. Ďakujem veľmi pekne za е, ďalšie otázky. Благодаря ви за тези допълнителни въпроси. Господин Руйбек попита за конференцията, която ще организираме в Пратислава посветена на малките и средни предприятия. По време на словашкото председателство, тук трябва да кажа, че е сърдечно викания на тази конференция, която ще се проведе между 23 и 25 ноември, ще, съм, е, ще се погрижа да получите официалната покана общността. Конференцията ще е съсредоточена върху одобряването на доклада на представителите на малките и средни предприятия за 2015 и 2016 година. Същевременно на нея ще се представят и изказвания на докладчици в областта на МСП, ще се предостави допълнителна информация по темата и е, заключенията ще се представят на съвета по конкурентоспособност на 28 ноември е, тук в Брюксел. Относно финансирането на МСП, имаше въпрос за това. Разбира се, има различни начини, чрез които Европейския съюз да подкрепи МСП през периода 2014 до 2020 година. Един от тези начини е Хоризонт 2020 и също така програмата Козме. Комисията също разглежда тези въпроси. Тя разглежда и капиталовите пазари. И Словакия ще подкрепи всички усилия насочени към упростяване на достъпа на МСП към финансиране, като в това се включват и трансграничните въпроси. Ще улесняваме преговорите по тези въпроси и също ще се съсредоточим върху първоначалния капитал на МСП и се надяваме да приключим диалога за регламента, който цели да опрости достъпа до пазара. Също така регламента за Европейския фонд за първоначален капитал. Това ще и тема, която ще се разглежда на неформалната среща на групата за финалните услуги, среща, която също ще се проведе в Братислава и ще се разгледа как първоначалния капитал може да подобри достъпа до пазар на МСП. Председателя Булзе, Булжек ми зададе няколко е, въпроса, на които сега ще се опитам да отговоря. Първо, по е, схемата за търговия с емисии. Колегите от съвета по околна среда и изменение на, клим, изменение на климата работят за създаване на условия за конкурентоспособна нисковъглеродна и разходоефективна економика. Искаме да се върнем на а, заключението на съвета от 2014 година, където има заложена цел за намаляване на, намаляване на емисиите с 40% до 2300 година. И също така ще продължим да обсъждаме преразглеждането на рамката за квотите за търговия с емисии. Също така ще се водят преговори по допълнителни предложения за законодателни актове, които, не, които са извън схемата за търговия с емисии. Друг важен въпрос е предоставяне на равни възможности и условия за европейската промишленост от гледна точка на енергийни изисквания и възобновяеми енергийни източници. Особено когато става въпрос за генерирането на електричество. До 2030 година трябва да са постигнати тези условия в Европа и е, трябва да имаме нова система за управление на енергийния съюз. Имаше въпрос и за акта за малкия бизнес, за малките дружества. Комисията разглежда възможността за преразглеждане на законодателната рамка за МСП и тази възможност също бе обсъдена от съвета през декември 2015 и също така през май тази година. Резултатът от тези дискусии беше, че рамката няма да бъде предмет на преглед и комисията ще продължи работата си съгласно съществуващата рамка от 2011 година. Напълно сме съгласни с петте приоритета, свързани с първо, на първо място мисли първо за малките предприятия, на второ място подобряване на достъпа за първоначален капитал След, на следващо място увеличаване и подобряване на уменията и изпълнението на тези цели на практика, защото само по този начин можем да осигурим висококачествена среда за дейността на малките и средни предприятия в Европа. И последният въпрос се отнасяше до отварянето на границите преди приключване на преговорите по ТПТИ и е, въпроса за износ на втечнен природен газ. Подобряването на енергийната сигурност и други мерки, целящи да ни помогнат да избегнем кризи, свързани с енергийните доставки в Европа, са въпроси, за които е необходима повече подкрепа. Разбира се, много важна тук е диверсификацията на доставки на природен газ. Към а, това трябва да се добавят и някои допълнителни елементи, както е казала и комисията, за да може региони, които биха пострадали в противен случай, да бъдат предпазени. А относно въпроса за отварянето на пазара преди приключването на преговорите по ТПТИ, това е много широко обхватен въпрос. Аз сега бих искал да се съсредоточа само върху втечнения природен газ, защото отварянето на пазара и е, други условия по ТПТИ е, е много широк въпрос. Със сигурност трансатлантическото партньорство може да има благоприятен ефект за европейската економика, но може да доведе и до някои отрицателни ефекти. Не можем да обираме само най-добрите резултати защото в противен случай нашите партньори може да имат някои партньори, проблеми с нас. С така или иначе това ще зависи от преговорите. ТПТИ трябва да се разглежда глобално като един пакет. Председателя, благодаря ви много за това посещение в Европейския парламент. Ще разчитаме и на бъдещото ни сътрудничество и в рамките на триалога за това, че ще имате въздействие върху ситуацията в съвета и е, вашата позиция на съвета ще е много важна за приключването на преговорите по някои досиета до, 2000, до края на тази година. Така че е, сътрудничеството ни ще е много интензивно и се надявам много плодотворно. Още веднъж благодаря ви, господин е, министър и е, очакваме е, да ви видим отново тук тази година. Благодаря много, казва господин Жига. Очаквам с нетърпение сътрудничеството между съвета и парламента да е така добро, както е било и до сега. Благодаря предварително за всякакви идеи, които могат да се дадат от Европейския парламент. Още веднъж благодаря. Благодаря председателят. Сега продължаваме с четвърта точка от дневния ред е, председателство на съвета на Европейския съвет, словашкото председателство, господин Роман Бресели. Брецели, който е, е ресорен министър за транспорта, строителството и регионалното развитие. Транспорт, строителство и регионално развитие between uh, three of them, uh, certainly we are the most interested. От тези три неща най- ни интересува, може би, строителството, защото а, то а, може да се свърши с политиката а, за далеко съобщенията. Знаем, че отговаряте и за тази област. Тя е много важна. Заповядайте. Имате добре дошъл, господин министр, в Европейския парламент. А строителството, разбира се, е свързано и с отопление и охлаждане. И колегите, отговарящи за въпросите за енергетиката, зададоха въпроси, навлизащи в тази тематика по-скоро с насоченост към енергетиката. Сега ще говорим по-скоро за политиката за далеко съобщенията. Досиетата в тази област, които ще разглеждаме по време на словашкото председателство, е преразглеждане на законодателството за роуминга на Едро, също така преразглеждане на пакета за телекомите, за далеко съобщенията, предложението за използването на 700 мегахерцовата радиочастотна лента в Съюза. И накрая трябва да кажа, че преразглеждането на роуминга на Едро е много важен и належащ въпрос също толкова важен, колкото е и енергийната сигурност и сигурността на газовите доставки. Тези въпроси са еднакво важни за нашата комисия и също така силно належащи. Тук е, елемента на спешност е много важен. И се надяваме да приключим по двата въпроса до края на словашкото председателство както за сигурността на доставките на газа и преразглеждането на роуминга на Едро. Да няма роуминг през юни следващата година. Роуминг такси. И така, господин министър, имате думата за вашето уводно изказване. Благодаря много. Всъщност, е, вие казахте горе-долу всичко и за нашите цели, и за нашите приоритети. Така че, уважаеми господин председател, да вляза в официалния тон, госпожи и господа евродепутати, за мен е висока чест да застана пред вас и да ви представя приоритетите на словашкото председателство в областта на електронните комуникации, специално и още повече Галелио. Както вероятно си представяте, първи е, юли бе необичайен петък за нас, това бе просто началото на хубав летен уикенд, но с това започна и нашата работа. За първи път ние поемаме на ротационен принцип председателството на съвета на Европейския съюз. И обстоятелствата едва ли биха могли да бъдат по-сериозни в светлината на последните събития и все пак ние сме готови и всеотдайно да поемем своята отговорност и да поемем дискусиите, да водим водим дискусиите с държавите членки през следващите 6 месеца. Ние ще работим в добро сътрудничество, надявам се, с вас, Европейския парламент, а, ни, с цел да напреднем по пътя на към единия Европ... цифри... цифров европейски пазар. А, а, искам да спомена това, което е важно за нас и да потърсим начини за подобряване на работата ни в съвета, както и да разширим взаимното си сътрудничество качество. Конструктивните взаимоотношения с наши, на нашите две институции, както с са законодатели, заедно с Европейската комисия, да постигнем конкретни резултати и да избегнем раздробяване на вътрешния пазар. Това е особено важно в светлината на посл... най-новите политически събития, които разклатиха темелите на Европейския съюз. Резултатът от британския референдум сочи, че Европа трябва да се свържи по-тясно с гражданите, да облегчи живота и бизнеса, както на търговците, така и на гражданите, по-лесен. Ние като председателство ние сме готови и напълно подготвени да поемем руля през следващите 6 месеца с цел да постигнем конкретни резултати за подобряване живота на европейските граждани. В тясно сътрудничество с нашите партньори от председателското три, ние ще работим по стратегията за единия цифров пазар от която отчето начало се навърши една година през май тази година. Подходящ повод да разгледаме до къде са стигнали нещата с стратегията и да се подготвим за по-нататъчна работа. Словашката република смята, че Цифровия единен пазар не важен не само за економиката, но е част от една добра програма в услуга на нашия общ европейски проблем. В областта на телекомуникациите и информационното общество Словашката република приветства приемто по време на Нидерландското председателство на общия подход на предложението за хармонизация на частотния спектър от 700 МГц. Това ни дава възможност да започне преговори с Европейския парламент с цел да приключим работата по това досие. Това законодателство е важно не само за да подготви е, нещата за услугите от пето поколение 5G, но също така и да даде възможност за подобряване условията за наземните комуникации и из, е, услуги в областта на излъчване, включително телевизия, радиопрограми и специални, специални съоръжения. Ние осъзнаваме, че срока 2020 година е важен, но ние също трябва да бъдем готови да проявим гъвкавост, тъй като модификацията на телевизионното излъчване може да се окаже скъпа а, и време МК. А, така, затова ние смятаме, че а, не бива да прибързаме а, и от съвета, и от парламента. Затова аз вярвам в доброто сътрудничество за постигане на съгласие по това досие. Словашкото председателство ще положи максимални усилия за постигане на максимален напредък в прегледа на пазара на едро на ромига, което е първа стъпка и пред предпоставка за премахване на допълнителните такси за роминг от месец юни следващата година. Това ще е в услуга на нашите потребители и ще бъде важна стъпка по пътя към цифровия един енергиен пазар. Съветът и Европейския парламент като съзаконодатели трябва да постигнат съгласие още през февруари следващата година, за да постигнем желания резултат. За това ние имаме воля и готовност да водим конструктивни преговори в духа на компромис по откритите решени въпроси. Друг важен законодателен акт, който е отрешаващо значение за цифровия единен пазар, е преразглеждането на регулаторната рамка за електронните мрежи, за мрежите и услугите за електронни комуникации, които ще очакваме от комисията след лятната вакансия. Модерни... Модернизацията на регламента за телекомуникациите е неотменимо условие за високоскоростни услуги, постигане на а, цифрово развитие, както и включване на нови провайдери на пазара. Словашкото председателство има намерение да поведе политическия дебат по време на съвета на министрите по телекомуникациите на 2 декември тази година, подготвяйки почвата за предстоящото Малтийско председателство, което надяваме се ще отбележи успех в по този акт. И накрая, но не е по значение, една друга важна област, за която отговарям, глобалната навигационна сателитна система ГНСС, както и по-конкретно Галилео. Годината 2016 е важен жалон в развитието на програмата, тъй като имаме вече първи услуги, предлагани от сигналите на Галилео, а също и приемането на Европейска космическа стратегия, по която ще говорим по-късно. Ние сме напълно готови да прилагаме стратегията като важна предпоставка за космическите дейности на Съюза и специално в областта на ГНСС. Трябва да насърчаваме нови инвестиции, тъй като това ще доведе до сериозни социални и економически преимущества. Искам да ви уверя, че сме готови да продължим европейските усилия за въвеждане на Галилео в пълна действие до 2020 година. Това, уважаеми госпожи и господа, са нашите приоритети в областта на електронните комуникации и глобалната сателитна навигация. Разчитам на вашата подкрепа и съм убеден, че с общи усилия ще постигнем добри резултати в ползът на всички европейски граждани. С интерес очаквам бъдещо ни взаимодействие. И така, госпожи и господа, благодаря много за вниманието, с което ме изслушахте. На разположение съм, ако имате въпроси. Благодаря. А сега давам думата на представителите на политическите групи. Госпожа Де Кастио, докладчик по енергийния пакет. Благодаря. Добре дошли на господин министъра. Наистина в цифровата област ние е изправени пред истинска революция. Един ключов аспект тук е конкурентоспособността на европейската економика. Без това няма да имаме ресурси достатъчно, за да може да водим глобалния пазар. Има аспекти тук, които са изключително свързани с развитието на дигиталният сектор в нашата економика. Вие споменахте четири аспекта, които, за които отговаряте вие и които са приоритет за вашето председателство. Инициативи, които са започнати вече във вашата страна. Искам да спомена една от инициативите, защото тя е много важна. По принципа е именно пред прегледа на пазара на едро за роуминг. Всички три институции са поели ангажимент да изпълнят обещанието си на време, а именно срокът е средата на юни 2017 година. В този смисъл смятам, че е много важно да ускорите целият процес – за да може да имаме резултат колкото се може по-бързо. Необходима ни е позиция на, на съвета, за да може да започнат преговорите. На следващо място споразумението за телекомите. Няма още такова, но през септември ще имаме документ – би било хубаво да имаме до края на годината някакво, някакъв напредък по това досие, но всичко зависи не само от усилията на председателството. Важно е и да се обади, че, да се отбележи, че и предишните две председателства работиха много интензивно. Според мен съветът трябва да се задейства незабавно след предложението на комисията. Когато то бъде обявено, дебата трябва да започне в съвета. В противен случай няма да може да се направи реформата на време. Моят въпрос е, и моята молба е, Веднага, щом комисията представи своето предложение за прегледа на регулаторната рамка за електронните комуникации, моята молба е, моля ви, започнете веднага дебата в съвета. Защото в противен случай няма да бъде възможно да постигнем резултат до края на този мандат. И това би било катастрофа. Всичко трябва да се съотнася с регулаторната рамка, защото тя е всъщност основата за нашите действия. Благодаря. Господин Тонешовски има думата сега от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Ще говоря на чешки. Аз също се радвам, че така бързо посещавате нашата комисия. Благодаря ви за вашето обяснение за Роминга, за Галилео, за цифровия пазар. Смятам, че това са важни приоритети, особено за идващата половин година. По отношение на Галилео имам един въпрос. Разбирам, че вие оценявате високо значението на Галилео и на ГНСС системата. Моят въпрос е смятате ли да завишите използването на навигационните системи, особено що се отнася до наблюдаването на магистралите. Освен това, Галилео. Галилео е един общ, общоевропейски проект. Не смятате ли, че той би трябвало да се поощри? Сега за роуминга. Въпросът ми е съвсем прост. Смятате ли, че тук има проблем? Проблем, който да може да отложи срока, който може да заплаши поставения за момента срока, именно юни 2017 година. Смятате ли, че ще може да спазим този срок? С интерес очаквам бъдещото ни сътрудничество. И с удоволствие ще ви подкрепим във вашите инициативи. Госпожа Калас от името на Алде. Благодаря. И моят въпрос е много прост и много отворен. Както знаем, за цифровизацията на промишлеността и на економиката ни трябва широко мащабна омреженост. Какво е становището на словашкото председателство за инвестиране в мрежи и по принцип за опосредстване и поощряване на мрежовата инфраструктура? Следващият оратор, господин Рубик. Благодаря, господин председател. Въпросът за пазара на едро на роуминг е много важен за нас. Той е централен за нас. Централен е и за цифровия пазар. Ние Искаме телекомите в Европа да са поставени в контекста на едно на, една честна конкуренция. Това е много важно за милионите граждани в Европа. Един от въпросите, който се задава тук, е заложен в предложението на комисията. То е едно много добре премислено предложение, но не смятате ли, че в бъдеще може да се създаде борса за тър... Тър... търгуване на гигабайти или теребайти? Така пазарът ще може да дава своите оферти централно. На следващо място – хармонизирането на фреквенциите, на частотите за поколението 5G – Смятате ли, че имаме нужда от предварителни условия за тази хармонизация, например за тръжните процедури? Може би ни трябва такова хармонизиране на критериите за целия Европейски съюз. Тук Европейската инвестиционна банка може да предостави необходимия капитал за да може да осигурим създаването на мрежата в е, фибровата област. На фона на глобалното развитие комисията е закъсняла доста, поне с две, две години. Не смятате ли, че оптичните влакна и тяхното развитие трябва да бъдат поощрени на европейско равнище. Благодаря, госпожа Вилконен. Благодаря. Благодаря, господин министър, за вашата презентация. Зная, че утре ще направите като министър на транспорта и, и презентация пред Комисията по транспорта. Транспортът по принцип е много важна економика в, за Европейския съюз. Комисията ще направи предложение за декарбонизация на транспорта. И моят въпрос е как виждате транспорта и ролята на транспорта в енергийния съюз и в намаляването на емисиите? Благодаря. Аз също искам да задам два въпроса, казва председателят. Като словашко председателство, вие готови ли сте да продължите с частотния спектър, с е, инициативата в тази област? т.е. да надхвърлите въпроса за 700-те МГц. Държавите членки са по-скоро против това да се създаде общ европейски спектър за ползване. И на следващото място индустриалната платформа на европейско равнище. И използването на платформата на промишленост 4.0. Какво смятате за създаване на една общо европейска платформа, която да надхвърли хоризонтите на, на платформата Промишленост 4.0, защото в крайна сметка ние сме изправени пред една глобална конкуренция, конкуренция идваща и от щатите не на последно място. Тук ние трябва да сме подготвени. Как смятате, че платформата 4 промишленост 4.0 може да бъде използвана в един такъв контекст? Значи, честотния спектър и промишлените платформи. Как смятате по тези въпроси да реагирате по време на, вашите, на вашето председателство? Има ли други колеги, които да искат думата? Не? Добре. Тогава разбирам, че това са нашите въпроси. Благодаря, ще им отговоря. Okay, there was a question from uh, Madame Del И така, въпроса на госпожа Дел Кастелия за таксите за роуминг. Ние знаем, че трябва да бъдем бързи. Ние ще се постараем да ускорим процеса и ще използваме нашето председателство – за приключване на споразумението. Поне ще се опитаме. Зная, че това не е лесно. Не, няма да е лесно да се споразумеем всички държави членки. Защото ситуацията на приемащите и изпращащите страни, това, тя е различна и интересите са различни, което е разбираемо. Така че това е едното за регулаторната рамка. ще се постараем да създадем предварителните условия за това за една добра регулаторна рамка и за правилата за телекомите. Сега, по отношение на умрежаването. Тук нещата трябва да бъдат преосмислени. Трябва да има една регулаторна рамка – И този въпрос е свързан с хармонизацията на частотния сектор, на частотния спектър и на цифровия пазар. Ясно е, че тук трябва да сме проактивни. Трябва да започнем дебата. Следващият въпрос – Okay, it was a question of Mr. Toshenovsky. Въпросът на господин Тушеновски. What is the biggest problem of, uh, of the roaming? Uh... Най-големият проблем пред роуминга – Нашата най-голяма загриженост е правилният баланс. Искаме да имаме сравнително ниски прагове за операторите и от друга страна достатъчно високи прагове за функциониране на мрежите. Това не е лесно тъй като различни са интересите на различните държави членки. 5 евроцента на мегабайт е предложената такса. От тази изходна точка ще започнем нашата дискусия и ще видим докъде ще стигнем при преговорите. Uh, there was also from Mr. Toshanovsky question about... За Галилео също въпрос на господин Тошеновски. Според мен, Галилео е, ни дава голяма възможност възможност за инвестиции, възможност за независимост от GSM – и е възможност да сме част от космическата стратегия на Европейския съюз. Имаме добър пример в Словакия. Това е системата Skytel, която работи. most of it is about this roaming, as already has been said. На въпроса за роуминга вече отговорих. Госпожа Калас. Госпожа Калас попита за инвестициите. And this high-speed network will definitely require... И за високоскоростната мрежа. Да, тук ще има нужда от инвестиции. Това е абсолютно необходимо условие за омрежаването на страните и за въвеждане на поколението на, на продукти от поколението 5G. И тук имам предвид свързаните коли и другите продукти от поколението 5G. Декарбонизацията. Това е любимият ми въпрос. Декарбонизацията на транспорта. Това е един от приоритетите на нашето председателство. Може би не е тук мястото да го кажа, но според мен подходът към декарбонизацията ще остане приоритет и за бъдеще защото 70% от емисиите се дължат на сухопътния транспорт. Но не само на сухопътния, трябва тук да бъдат привлечени авиацията и морския транспорт. Така че декарбонизацията ще обхване много подходи. включително и мотивиране на хората да използват альтернативните видове транспорт, като железниците, използване на колела вместо колите си. това ще изисква промяна на менталитета на хората, промяна на техните навици, но трябва да ги мотивираме. И тук ще трябва да привлечем промишлеността. Ще трябва да променим имиджа на автомобилната индустрия, например. Така че всички тези неща ще бъдат включени в целта и в инициативата ни за декарбонизация. What was the question? Yeah, what was what are our plans regarding the debate on online platforms, collaborative economy? We support the assessment of the role. И така, нашите планове за онлайн платформите, ние естествено подкрепяме тези планове, без да искаме да нарушим платформите за бизнес към бизнес, бизнес към клиента платформите. Всички тези е, платформи имат голям потенциал, но естествено важно е да отговорим на въпросите доколко клиентите са защитени при събирането на данни, дали платформите са, могат да бъдат подведени под отговорност при положение, че има правни спорове. Тези въпроси ще бъдат обсъдени на заседание на съвета по време на, на декември месец, по-точно на 2 декември тези въпроси ще бъдат обсъдени. What was the question actually from, from, from you was... Well, uh, uh, uh, are you ready, Slovak presidency, to push forward? Въпросът беше за вашата готовност да придвижите напред политиката на Европейския съюз за честотния сектор, за прилагане на по-общ подход. Дали сте готови, да или не? Да, готови сме, беше, беше отговорът председателя. Да, наистина, за, за този, по този въпрос парламентът изразява огромен интерес. Желаем ви всичко добро през следващата половин година. В други ден аз ще бъда в, в Братислава. Много е важно да бъдем в Словакия по време на словашкото председателство. През юли ще бъда в Братислава и през декември. И естествено, ако междувременно имаме покана от вас, ще се отзова. Благодаря ви. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let us go to point number, uh, number five. Дами и господа, Преминаваме към пета точка от дневния ред. Стратегията на Европейския съюз за втечнен природен газ и неговото съхранение. Стратегията за така наречени LNG. Това е важна част, част от а, зимния пакет или пакета за природния газ. Както знаете, докладчикът е Андрас Гюрк и му давам думата веднага. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на всички колеги, които внесоха изменения и имаха принос към а, доклада. Получихме 265 изменения, които представляват различни становища, но все пак не са твърде многобройни, за да ги отразим. По този начин доклада става по-пълен и заедно можем да допринесем за една всеобхватна рамка. В хода на работата си по тази тема се изхождах от три принципа – фокус, равнобаланс и представителство. Исках този деплат, доклад да има добър фокус, да е съсредоточен върху стратегията за втечнен природен газ и неговото съхранение. Не повече и не по-малко. Да не го претрупваме като коледна на РЛХ с твърде много въпроси, които по някакъв начин са свързани с тази основна тема. Много голяма грешка би било да объркаме ролята си и да променим твърде много енергийния съюз или да определяме всички малки подробности твърде рано. Втория ми важен принцип е да се постигне правилен баланс, както от географска гледна точка, така и по отношение на същината, съществото на доклада. Това е много важно за някои държави членки, защото някои страни имат 6 терминала за регасификация, други нямат нито един. Други, е, едни страни могат напълно да покрият нуждите си от е, потребление на природен газ, други са зависими от доставки. И важно е да се отрази различието тук, да има баланс. Също така трябва да има баланс по отношение на постигането на целите, а именно гарантиране на сигурност на доставките, насърчаване на устойчивостта и подкрепене на конкурентоспособността чрез достъпни цени. Всички тези три цели трябва да бъдат включени в доклада, за да има той смисъл. И третия принцип, от който изходих, е доклада по възможност да представлява целия Европейски парламент. Погрижих се специално доклада да отразява измененията, внесени от всяка политическа група. В крайна сметка в компромисното изменение възприех около една трета от измененията и мисля, че е много важно този доклад да получи възможно най-голяма подкрепа от страна на парламента. Има някои много важни взаимосвързани въпроса тук. Този доклад може да е успешен само ако балансиран и добре съсредоточен. Много е важно да получи той общ, всеобща подкрепа, защото гласа на парламента се чува най-добре, когато е обединен. Промишлеността, индустрията, бизнеса е, ни чуват най-добре, когато преодолеем вътрешните си е, разпри и говорим с един глас. Така че, колеги, благодаря ви много за приноса, по-специални благодарности към докладчиците в Сянка и очаквам нашата съвместна работа по него. Председателя, благодаря много, колеги, за Господин, е, благодаря много, господин Гюрк, за тези коментари. Преминаваме към докладчиците в сянка. За социалистите и демократите, господин Флавио за Нонато. Благодаря, господин председател. Андрас Гюрк водеше преговорите по това досие. И трябва да кажа, че той положи всички усилия да стигнем до компромис и е, в духа на е, това сътрудничество сме постигнали един добър компромис. Трябва да кажа, че голяма част от измененията изхождат от една и съща основа една и съща база и успяхме да представим едно мнение от различните групи. Тук е, една важна цел е, е дългосрочната декарбонизация. Европа трябва да разработи стратегия за това в средносрочен и дългосрочен план. Тази стратегия трябва да поставя ефикасността в центъра на е, политиката за енергетиката от 2050 година. Друга важна цел е използването по най-оптимален начин на съществуващите инфраструктури. Ясно е, че е, не се използват достатъчно съществуващите инфраструктури и инсталации и трябва да можем да ги използваме по-добре не само на национално, но и на регионално ниво. По този начин ще се справим и с фрагментираността. А, тук имаме големи разлики между запад и изток, север и юг. А, трябва да можем по този начин да имаме доставки на, на втечнен природен газ до най-изложените на риск страни. Относно альтернативните горива и тяхната връзка с течнения газ, смятам, че би било полезно да помислим за повече альтернативни източници, за да не използваме замърсяващи околната среда горива. Трябва също така да използваме повече възобновяемите енергийни източници. Това и предвид значителните емисии на парникови газове. Ето защо е важно да предприемем много инициативи, включително и в областта на изследванията, за да избегнем изпускането на метан в атмосферата, макар и това да не е основната цел на нашето обсъждане днес. И предвид всичко това, трябва да кажа, че е, докладчика беше много отворен към дискусия, имаше сътрудничество и по този начин ще постигнем е, текст, който да е много добър. Председателя за ЕКАРЕ Евжен Тушеновски. Заповядайте. В prvé řadě хотел poděkovat да velmi ocenit ten první návrh. На първо място искам да благодаря за, на колегата Дарт за първат първия проект на доклада. Чудесна база за по-нататъчни дискусии. Ще се върна към казаното от него в началото. Той положи усилия този доклад наистина да бъде за втечнения природен газ, отчитайки приоритетите и важните моменти за втечнения природен газ да отчете се не само позицията на е, е, Европейския съюз, но и да вземе предвид други доклади и теми. Е, става дума и за подкрепа на други е, материали, които имат отношение към темата. За да не се е, разтеглят прекалено много нещата, да не се претовари в доклада с допълнителни проблеми, които да се включат в него. Смятам, че е много важно да има широк достъп до втечнения природен газ в цяла Европа, не само за една шепа държави трябва да сме наясно, че втечнения природен газ трябва да постигне целите, които си поставя енергийния съюз, а именно енергийната сигурност на доставките на газ, разчупвайки и ограничавайки монополното положение на сегашните доставчици. Това ще направи цялата система по-стабилна. Нуждаем се от повече точки на достъп. Именно това ни дава възможност да, да постигнем течение природен газ така че да повишим своята независимост. Високо оценявам това и благодаря за дискусията с докладчиците в Сянка. Тя бе много добра и смятам, че подхода на господин Дърк заслужава похвала. Радвам се, че ще продължим да работим. И така, председателя казва за АЛДЕ госпожа Каролина Пунсет, която е пълноправен член на нашата комисия от 3 месеца, ако не се лъжа. Да, на първо място, като останалите докладчици в сянка, искам да благодаря на господин Георг е, за конструктивния му дух и за това, че отрази различни мнения, защото имаше голям разнобой тук. Е, благодаря му специално. Осъзнавам, че тази задача не беше лесна. Тези благодарности са от името на групата на АЛДЕ. Много е важно е, да получим широка подкрепа от страна на парламента, за да изпратим ясно послание на комисията. По този начин няма да повторим някои грешки от миналото по отношение на потреблението на газ. Защото знаем, че в миналото е имало огромни инвестиции на от публични средства в строителство на инсталации, които в крайна сметка не са достатъчно успешни. Така че комисията трябва да направи проектни оценка на потреблението, оценка, която да се извърши от независими органи. И е, мисля, че по този въпрос има широко съгласие от страна на всички политически групи. И както каза и някой от преждеговорившите, много е важно втечнение природен газ да не бъде пречка при въвеждането на възобновяеми енергийни източници, защото искаме да ги използваме все повече, за да се борим срещу измененията на климата. И е, моята политическа група ще продължи да работи е, много, за да постигнем компромис по този въпрос. Също така това е свързано и с един важен въпрос, е, за който господин Занонато говори, а именно Европейския съюз не може да споделя отговорността си по този въпрос, защото Европейския съюз е един от най-големите вносители на газ. И емисиите на въглероден диоксид не са толкова проблем за държавите източник на емисии, а за други държави. И със сигурност това е важен фактор, когато говорим за глобалното затопляне. Що се отнася до използването на дървесина, трябва да се гарантира устойчивост в страните, където има широко използване на дърво за отопление. Та, трябва да гарантираме устойчивост и за това ще се опитаме да постигнем изменения, основани на консенсус, за да намалим възможно най-много емисиите на метан от страна на производителите на природен газ. Ще искаме държавите членки да дадат такива гаранции, когато внасят газ. Председателя Якоб Делунде, представител на Зелените, той замества господин Ериксон, това стана преди няколко седмици, също от Швеция. И е, нашия е, член е. е предишният член беше, е, започна да работи в шведското правителство. Все повече членове на ИТРЕ започват да работят в правителството. Господин Далунде, благодаря господин председател, благодаря и на докладчика за напредъка по този доклад, макар и от наша гледна точка има още много какво да се направи. Имам няколко коментара. На първо място, тази стратегия не съществува самостоятелно в един вакуум, а тя се вписва в контекста на европейските приоритети за климата и околната среда. Затова доклада трябва да отчита основните цели за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Това трябва да е основно и за приоритетите ни, както и за инфраструктурните инвестиции. На второ място не бива да забравяме настоящите тенденции при търсенето на природен газ. Настоящите проекти на Европейския съюз изхождат от презумпцията, че търсенето ще се увеличи, но по-настоящем търсенето на природен газ намалява. Предвид настоящия капацитет на Европейския съюз, Европейския съюз може е, да използва 50% от потреблението си е, с е, помощта на природен газ благодарение на успешното прилагане на политики за енергийна ефективност и ВИ, тенденцията за намаляване на търсенето на природния газ също сигурно ще продължи и за в бъдеще и това трябва да се отрази в доклада. На трето място подобрения анализ, както поиска Европейската сметна палата. Комисията трябва внимателно да преразгледа анализа на търсенето на, на природен газ възоснова на реални данни, свързани и с целите на v, за ВИ. На четвърто място е, трябва да подобрим текста по отношение на изтичането на метан. Значителни количества метан се изпускат в атмосферата при използването на природен газ, а знаем, че метана има сериозно въздействие върху като парников газ, дори по-сериозно, отколкото това на въглеродния диоксид и трябва да го имаме предвид в контекста на измененията на климата. Също така, новите тенденции в глобалните пазари на енергетика в Северна Америка, например, се основават върху хидравличното разбиране и не бива да забравяме, че е необходимо допълнително, необходими са допълнителни научни изследвания относно целия жизнен цикъл на емисиите на природен газ. Председателя, благодаря много колеги. Има ли други представители на политически групи? Госпожа Бермеро за Обединената левица. Имате думата. Благодаря много, господин председател. На първо място позволете е, да се извиня от името на господин Силикиотис, който не може да присъства днес тук. Европа не трябва да остава стратегията си за природния пазар на за природния газ на пазара. Защото е, пазара планира ресурсите си е, в собствени интереси. Това сме го установили с е, традиционните източници на енергетика, като например използваните в Кипър и в Испания. И там природния газ е предмет на много спекулации. Тук печалбите се дължат основно на огромни сметки за електричество. Има компании, като Кастро, които се налагаше да бъдат спасявани. И не бива да забравяме и екологичния аспект на тази стратегия. За жалост, течнения природен газ ще доведе и до повече използване на фракинг, независимо дали газа идва от Европа или от САЩ. Необходими е, са е, Необходимо е да се гарантира, че инвестициите на държавни средства в енергетика са демократични и суверенни. И всичко това трябва да се отрази в доклада. Председателя, благодаря много. от госпожа Пилар де Касидо като последен член на комисията. Благодаря много за тази е, чест. Ще се изкажа на родния си език. Благодаря. На първо място искам да благодаря на господин Андрас Гюрк за работата, която свърши. Това се признава от докладчиците в сянка от всички политически групи. Още в началото на неговото, си изказ... на неговото изказване той каза нещо много важно и то е, че иска доклада да е целенасочен и балансиран. Това трябва да е много важно не само за този доклад, но и да е важно за всички останали наши доклади. А, той направи сравнение с коледната ЛХ, където можем да укачим различни играчки, отразяващи желанията на всички, но ако постъпим по този начин, ще разводним твърде много доклада, той няма да е целенасочен. Знаем, че имаме много такива доклади от миналото и не трябва да го правим тук. Всъщност много от гражданите в европейските страни се оплакват именно и от това. От това объркване, тъй като всичко е твърде претрупано. И конкретно в доклада се опитваме да кажем – че втечнения природен газ може да ни позволи да диверсифицираме източниците на енергетика, на енергия по един устойчив начин. Защото има една монозависимост в Европа. Много страни са изцяло зависими от природен газ. Така че втечнения природен газ може да даде възможност за диверсифициране на източниците на газ и по този начин да намали зависимостта на много държави членки от внесен от чужбина природен газ. Два елемента искам да разгледам по-конкретно. Този доклад е тясно обвързан с други въпроси, които нашата комисия разглежда и е, трябва да подчертаем потребността от междусистемни връзки между държавите членки. Това е отразено в много от направените изменения. Необходима е тази е, междусистемна свързаност за диверсифициране на доставките. Нещо, което един от предишните колеги също спомена, е, че е необходимо да оптимизираме използването на на съществуваща инфраструктура и да подходим изключително внимателно, когато се правят нови инвестиции, за да не се създават допълнител... създава допълнителен капацитет за съхранение. Така както каза и колегата, трябва да се съсредоточим върху съществуващата инфраструктура. И е, от анализите на разходи и ползи е, се решава дали е, е необх... са необходими нови инвестиции или не. Та, благодаря ви. В крайна сметка, мисля, че е, по тази област парламента ще постигне съгласие. Всички сме съгласни, че трябва да се подчертае потребността от диверсифициране, намаляване на, диверси... на зависимостта от външни... външен внос на доставки. Всичко това е изключително важно. Е, Благодаря много. От името на Европейската комисия е, представител на Генерална дирекция енергетика е, господин Матия Гре. Е, съжалявам, ако бъркам произноше, произношението на името ви. Благодаря, господин Бузък, уважаеми членове на Европейския парламент, евродепутати. Благодаря за чудесното сътрудничество по това досие до, до този момент. Е, имали сме срещи с редица ваши представители и докладчици в станки е, докладчици в Сянка. Подкрепяме вашите заключения, въпроса за диверсификацията и ролята на енергетиката за по-голяма сигурност в Европа. Както казаха мнозина от изказалите се тук, що много е важно да постигнем баланс, устойчивост трябва също така да разглеждаме втречения природен газ в рамките на цялостната е, програма за енергоснабдяване и е, съответно прехода към нисковъглеродна економика, за да постигнем резултатите си, е, целите си за енергийна ефективност. Тук в член природен газ играе важна роля. Забелязваме обаче и спад в внос вноса е, както и местното производство. Имаме стабилни количества внос и може би няма да бъдем в състояние да избегнем необходимостта от внос на газ и в бъдеще. Във всички случаи ние трябва да гарантираме, че ВПГ не е пречка. Газът въобще е допълнение към възобновяемите енергоисточници, като по-чиста енергия. В този смисъл трябва да разглеждаме и въпроса за емисиите, изтичането при производство и е, транспорт на втечнен и природен газ в случая трябва да бъде обект на внимание трябва да работиме и с газодобивните компании и други регулатори. Що се отнася до единния пазар, трябва да мислим в посока постижимост на газа и ефективност. Не искаме да, излиз, да имаме излишни инвестиции извън на също необходимото. Трябва да стъпим на съществуващото, особено предвид факта, че в дългосрочен план търсенето на газ ще намали, намалее в резултат на енергийната ефективност, така че не си заслужава да правим гигантски инвестиции. Трябва да се ограничим до стриктно необходимото за гарантиране на достъпа до ВПГ и складирането му на, вс... на всяка държава членка. Работим с партньорите и по програмата за устойчивост област. Говоря за САЩ, Австралия, но и други важни партньори, като страните от Персийския залив и Африканския континент, които са износители на ВПГ. Благодарни сме за досегашното сътрудничество с парламента по това досие. Очакваме по-нататъчните ни взаимодействие, за да гарантираме и за държавите членки необходимите проекти, ограничени съответно наказаното. Председателят, благодаря на представителя на Европейската комисия за становището говорите. Няма да има много инвестиции, ако, ако разбирам е, в обобщение казаното от вас. А какво мислите вие? Господин Андраш Дърк, благодаря, господин председателю. Е, в заключение изказвам сърдечна благодарност на колегите за ценните коментари. На базата на чутото днес и до сегашния си опит от изключително успешната първа среща с докладчиците Сянка съм оптимист. Ще постигнем разумен компромис ще бъде важно да получим максимална подкрепа за този доклад. Ако можем да бъдем единни, ще можем да повлияем на бъдещето на тази много важна област от енергийната политика. Благодаря председателят. Благодаря на колега за доклада. Благодаря на всички за участието в дискусията и на представителя на комисията. Утре в 9 часа среща на координаторите, а в 10 гласуваме. Така че координаторите очаквам ви в 9 и всички